Колеги на колеги. Председателят, уважаеми колеги, моля ви за извинение за закъснението. Имах среща с група млади украински парламентаристи, които в момента са тук в Брюксел. Проведохме много оживени разисквания за по-нататъчното развитие във връзка с поразуменията от Минск – и за настоящото положение в региона. Аз самият събота и неделя бях в Киев, разговарях с президента и други представители на страната. Знаем колко е трудно за хората в Украина да провеждат процес на реформи в положение на война. Настояхме за продължаването на процеса на реформи. Обсъдихме както в събота и неделя, така и днес и още нещо, а именно, че за Европейския парламент е неприемливо случилото се днес с госпожа Савченко. Не можем да приемем постановеното срещу нея съдебно решение, тъй като то е политически мотивирано, не се основава на фактите и обстоятелствата. Затова нека с ваше позволение да изразим публично протеста си срещу това решение. Това е и позицията на председателя на парламента и на други колеги. Виждам, че няма възражения срещу това мое предложение. Ще излезем със съответното изявление. Има ли бележки по дневния ред? Няма възражения. Вече направих съобщенията си. С това преминаваме към разискванията с госпожа Цецка Цачева, председател на Народното събрание на Република България и изпълняваща длъжността председател на Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Юго-Источна Европа. Сред нас е и делегация на Народното събрание на Република България. Госпожо председател, радвам се, че се отзовахте на поканата ни. Заедно разговаряхме и с председателя на Парламентарната асамблея на съвета на Европа, както и с представители на ОИСР и на службата за демокрация и права на човек. Европейският парламент проявява голям интерес към установяването на по-тясно сътрудничество между всички тези структури. Това сътрудничество трябва да е насочено към обединяване на силите ни в развиването на демократични институционални структури. Всяка една от тези структури работи по-отделно, но действията им не са достатъчни. Ако се обединим, според мен ще постигне много повече в онези страни, където има наистина нужда от нашата работа. Затова и много се радвам, че днес предстои да разговаряме с вас. Преди лятната вакансия би било добре да организираме обща среща с председателите на ОСР на Парламентарната асамблея на съвета на Европа и с ваше участие. Така ще можем да постигнем и конкретни договорености за сътрудничество. Още веднъж ви благодаря, че ни отделихте от времето си. Имате думата. Благодаря ви, господин Брок. Уважаеми господин председател на Комисията по външни политики на Европейския парламент, уважаеми членове на Европейския парламент, Уважаеми колеги от националните парламенти, включени в Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в е, Югоизточна Европа, преди всичко, господин Брок, ми позволете да благодаря за възможността темата за Югоизточна Европа да намери място в поредицата от дискусии, които, както Вие току-що споделихте с нас, намират място в работата на Комисията по външни политики на Европейския парламент. Върху проблемите на политиката винаги мислим през призмата на изпитанията и предизвикателствата. Ето например политическата нестабилност в региона на Югоизточна Европа се засилва от разбирането, че пред лицето на миграционната криза държавите от региона, това регионално сътрудничество, не са в състояние сами да посрещнат предизвикателствата, а върху тази нагласа се насаждат и набират сила обществени отношения, които са в посока и се чуват призиви за самозатваряне и изолация на региона. Аз искам да бъда пределно ясна, защото споделям мнението на представителите на всички национални парламенти, които участват в нашата асамблея, че европейската перспектива на Югоизточна Европа няма альтернатива, но пред нас има немалко предизвикателства. Днес Страните от региона са изправени пред рискови заплахи от трансформациите, които се извършват в Черноморския басейн, Близкия Изток, Северна Африка. И Точно тук възниква въпроса за опасността от липса на споделена перспектива за тяхното ефективно преодоляване. Ето и в момента аз изкуших да започна с предизвикателствата пред региона, но ще продължа с оптимистичната визия за региона и неговите европейски перспективи. Парламентарната асамблея на процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа има вече своето 20-годишно измерение. От май месец 2014 година в Букуреш ние формализирахме тези отношения. Тогава бяха изготвени учредителната декларация, започнаха работата по процедурните правила, които вече са факт. Успоредно обаче с процесите на институционализация на това парламентарно сътрудничество, за нас е изключително важно да работим и в посока на институционализация на отношенията с европейските институции, в частност като Парламентарна асамблея с Европейския парламент. Защо това е важно за нашата асамблея? Географски региона покрива държави с различна степен на общност с европейските институции. Част от държавите, като Румъния, България, Гърция, са държави членки на Европейският парламент, а други са държави, които са потенциални кандидати. На трето място такива, които вече са в процес на присъединяване към европейските институции. Затова именно и в изпълнение на нашите учредителни документи намираме за необходимо и сърдечно Ви благодарим за възможността да стартираме този диалог за търсене на форми, на механизъм, по който за напред в по-тясно сътрудничество в режим на обмяна на информация, на политики да продължим да работим съвместно. Днес сме тук, за да обменим мнение за ситуацията в региона но и да решим дали можем на ниво институции да развиваме по-резултатно сътрудничество. Благодаря за извървяния съвместен път до момента. От една страна националните парламенти, които участваме в Регионалната асамблея, от друга страна Европейския парламент. Искам да повторя, че ние нямаме различие относно съдържателната част на темите и мерките, политиките, които трябва да развиваме за укрепване на това сътрудничество. За нас подписването на документ, без значение какъв ще е неговото наименование, не е цел, а има за краен резултат изграждането на общи политики, които да направят по-видими процеса на Югоизточна Европа в европейските институции. В състава на делегацията ни на Асамблеята тук са представители на Гърция, Румъния, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Молдова, както и новоприятия ни член Косово, Сърбия в Македония в момента вървят предизборни кампании. Аз съм убедена, че минути по-късно колегите, които присъстват, ще вземат отношение и споделят своите виждания за ползите и очакванията от едно разширено сътрудничество между Парламентарната асамблея и Европейския парламент. Позволете ми в качеството на ротационен председател, така както по-рано днес на работна група с представителите на останалите държави се уточнихме, да очертая основните рамки на този дебат, като посоча най-актуалните проблеми на нашия регион. Няма съмнение, че тежкият миграционен процес и кризите, които се пораждат от тях, са сериозна заплаха за стабилността на региона. Без изключение всички представители на национални парламенти по-рано днес изразиха необходимостта от е, унифициране на нормите, които решават е, този проблем, но всичко това е необходимо да се случва в е, единство с правилата на Европейския съюз. Затова е от особено значение нормите в държавите от региона да предвиждат строг контрол по външните граници на Европейския съюз, изпълнение на вече поетите ангажименти, както и с ефективно изпълнение на споразуменията за реадмисия. Ние с парламентаристите от Асамблеята сме обнадеждени от постигнатото в края на миналата седмица споразумение между Европейския съюз и Турция, но сме в същото време убедени, че е необходимо да се извърви нелек път по унифициране на нормативната уредба в строго съзвучие с нормите на международното и европейското право. Затова ние считаме, че създаването на обща европейска миграционна политика е без альтернатива, и това са предизвикателствата, които стоят както от една страна между Асамблеята като регионална форма за политики, така и от страна на Европейския парламент. На следващото място искам да споделя с Вас приоритет, по който работи не само българското председателство, но и който е изключително важен за нашата асамблея. Става дума за свързаността между нашите държави, транспортна, енергийна, свързаност в инфраструктурата, Проблем е все още за региона на Югоизточна Европа, а тази свързаност за нас също не е самоцел, защото ние очакваме принадена стойност от нея, а именно развитие на економиката, изразяващо се в разкриване на работни места, младежка заетост, както и просперитет на гражданите на нашите държави. Искам да Ви информирам, че в две последователни години специалната Комисия по енергийната и транспортна свързаност разглежда тези проблеми, излиза с доклади и резолюции, в които се държи сметка за актовете на Европейският парламент и Европейската комисия, на Съвета във връзка с проблемите в сферата на либерализирането на енергийния пазар, повишаването на енергийната ефективност, но така също и енергийната независимост, тъй като за нашия регион диверсификацията е проблем, върху който ни обръщаме специален акцент. Ще маркирам и друга изключително важна тема от нашия дневен ред, а именно необходимостта и възможността Парламентарната асамблея на процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа да се превърне в основен двигател на европейската интеграция на държавите от региона. Всички държави са заявили европейската си перспектива, както споделих по-рано. Ние сме на различен етап от тази европейска перспектива. Тези, които сме държави членки, споделяме и обменяме опита си с останалите, които са в процес на присъединяване или в процес на подготовка за присъединяване. Тук обаче считаме, че са нужни повече двустранни усилия, от една страна на нас като регионална асамблея, от друга страна на Европейският парламент, в частност на Комисията по външна политика и съм убедена, че заедно можем да намерим необходимата форма за сътрудничество. Затова председателството на България предложи в края на миналата година изработването на едно съвместно споразумение. Искам да поясня, че сме използвали понятието споразумение, водени от нашите вътрешни процедурни правила, Повтарям, без значение как ще бъде наречено, дали това ще е меморандум или ще се намери друга подходяща терминология, за нас е важен крайният резултат, а именно политиките, които са елемент на съдържание на това споразумение и регулярните контакти, които а, ние се надяваме да имаме за напред с Европейския парламент, Позволете ми, уважаеми господин Брок, да Ви благодаря за това, че се отзовахте на писмото, което изпратих по време на конференцията, проведена в София през есента. Изпратихте представители на ръководената от Вас комисия. Това са стъпки в посока на взаимното сътрудничество, които и към момента ние прилагаме като форми на съвместни пленарни заседания или пък споделяне на информация, на опит, но мисля, че крачка напред ще бъде за по-голямата видимост на целия регион на Югоизточна Европа в европейските институции, ако ние успеем в времето, което е пред нас, със съдействието на експертите на Европейския парламент, на експертите на нашата асамблея, да постигнем наистина едно институционално сътрудничество, което, повтарям, ще е в интерес на всички държави от региона и най-вече в интерес на нашите граждани. Започнах своето изложение с споделяне на притесненията, които имаме от предизвикателствата в региона. Искам да завърша с оптимизма, който се споделя от всички държави членки на Асамблеята, че техният европейски път на развитие е без альтернатива. Затова ние очакваме да бъде споделен от европейските институции стремежа на всички държави, както и в процеса на присъединяването на тези, които са на този етап или в процеса на подготовка за това присъединяване, на ранен етап да бъде възможна обмяната на практики, така че в политически и обществен план да постигнем върховенството на правото, да постигнем а, действителни демократични ценности в нашите държави, както и а, ръст на економиката, каквато нужда и необходимост изпитват а, държавите от а, нашия район на регионално сътрудничество. Още веднъж сърдечно благодаря за възможността да се проведе тази съвместна среща между представители на асамблеята и членовете на Комисията по външна политика. Благодаря ви. Госпожо председател, благодаря ви за изложението, благодаря ви за посланието ви, което ни радва. Господин Ковачев. Благодаря много, господин председател. Добре дошла госпожо Цачева във външната комисия на Европейския парламент. Вие като ротационен председател на парламентарната асамблея на процеса за трудничество в Юго-Источна Европа, така и колегите от парламентите на страните членки това, което казахте, наистина така. парламентарното сътрудничество, при което могат да се обменят добри практики, да се споделя безценен опит, е важно, за значение за укрепването на демокрацията, подобряване на парламентарния надзор върху процеса на присъединяване в различните области и политики. Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа е инструмент, който трябва да продължи да подпомага страните в региона за продоляване на слагванията и различията от миналото. Това, се, това е единственият инструмент, който ние имаме, за да може да живееме в просперитет, сигурност и сътрудничество. Важно е това, което казахте и за сегашната криза с миграцията и възможностите за сътрудничество. За това подкрепям инициативата на българското председателство за подписване на споразумение или било меморандум с Европейския парламент за нашите основни цели, които сме си поставили. А, искам обаче в присъствието и на членовете на вашата делегация да поставя един, може би ще ви се струва страничен въпрос, но смятам много важен за доброто сътрудничество на ниво хора, на ниво бизнес от региона. Не е възможно страни, които кандидатстват за членство в Европейският парламент или които имат такова намерение и вече са започнали този процес и между страните от Европейския съюз да има такива пречки като различията в дигиталният сфера. Имам конкретно мобилните оператори, когато се намираш на територията на някоя страна, не член от Балканския, от Западните Балкани, ти плащаш такива суми, които са все едно се намираш в Малайзия или Нова Зеландия. Същото е и с мобилните, с интернет връзките. Затова призовавам страните, които имат намерение да се присъединят към Европейския съюз, малко преди пълноправното членство да стане факт, да започнат да приемат някои от нормите на общия дигитален пазар. Знам, че операторите са срещу и ще лобират срещу това нещо, но в името на доброто сътрудничество между хората и бизнеса от този регион, мисля, че това е важна крачка напред и в момента много ограничава движението, сътрудничеството между хората в региона. Пожелавам на българското председателство и на парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в юго Европа успех и а, ние, смятам, че и колегите, които ще се изкажат след това, имаме а, доброто желание и протегната ръка да си сътрудничим. Благодаря ви много. Uh, uh, Благодаря ви, господин председател Джефри Ван Орден. Искам да кажа добре дошла на госпожа Цачева. Аз присъствам тук и в качеството си на докладчик за България в миналото. 13 члена от вашата асамблея представляват всъщност държави, седем държави, които не са държави членки. Е, вие съвсем похвално говорихте за сътрудничеството, добросъседските отношения, но разбира се, знаем, че има и някои проблеми, които като че ли не изчезват Говорихме, например, за механизма за сътрудничество и проверка в Европейския парламент само преди няколко дни. Тогава обсъдихме и България, и Румъния. Говорихме за постоянните проблеми с организираната престъпност, съдебната система. Струва ми се, че тук наистина има някои големи проблеми. Енергийната сигурност например. Много от страните в региона разчитат на един едър производител на газ. Да не говорим за източниците на незаконни оръжия. Това е реален проблем в всички страни от региона, които се стремят към членство. След това тези оръжия попадат в Западна Европа. И още нещо, което вие засегнахте, разбира се, бежанския проблем, най-голямата европейска криза. Особено в този географски пояс, който представлявате. Интересуваме как ще се стигне до съгласие по мерките, които трябва да се предприемат, за да се разреши този проблем. Също така, до каква степен международното право помага или не точно помага при беженската криза. Възможно е да е дошъл момента да се направи преглед или промяна в Конвенцията за бежанците или Конвенцията по правата на човека. Ние се позоваваме на тях, определяме много от хората, които идват в Европа сега като бежанци, но знаем, че сред тях има и мигранти. Всъщност, е, някои от тези хора идват от Косово и Албания, които са членове на вашата асамблея. 70 хиляди от е, Косово, 60 хиляди от Албания. И ясно е, че тук има истински проблем. Интересуваме, разполагате ли с механизъм, който да разреши този проблем? Стимате домле președинте Брок, стимата домна președинта. Благодаря ви, господин Брок, госпожо председател. За мен трябва да кажа, че е наистина огромно удоволствие възможността да говоря за парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Юго-Источна Европа. Ние провеждаме дебати и дискусии, които със сигурност ще ни помогнат в консолидирането на работата на асамблеята. Асамблеята всъщност би трябвало да се превърне в една стабилна платформа. Всички страни от региона имат нужда от нея. Освен това, тя ни помага да сътрудничим и с Европейския парламент. Институционалното сътрудничество между Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество и Европейския парламент всъщност полага основите на общия ни път по посока на Европейския съюз. Процеса на асоциация и стабилизиране, асоцииране и стабилизиране също ще бъде развит в много по-голяма степен – Ясно е, че асамблеята помага и при транспонирането на европейското законодателство. Искам да спомена обаче Молдова, тъй като и моята страна, и парламентарната асамблея говорят за реформи. Гражданите имат своите очаквания, имаме и препоръките на Европейския съюз – имаме и препоръките на съвета на външните министри от по-рано тази година. Ясно е, че проблемите наистина си остават едни и същи. В процеса на реформи е необходимо да се отчетат грешките от миналото. И парламентът, и правителството ни обаче са си поставили за цел европейско членство. Това е нещо много важно. И е ясно, че сътрудничеството ще ни помогне наистина да развием своята енергийна и економическа инфраструктура, ще ни помогне да защитим далеч по-добре гражданите, да повдигнем жизнения стандарт и да намалим опасностите, които ни заплашват. Разбира се, това при условията, че се зачитат основните права на човека и се укрепват демократичните институции. Но сега нека се върна към Молдова. Мога да ви уверя, че нашият парламент и нашето правителство са твърдо решени да предприемат необходимите мерки, за да развиват пълноценно всички форми на сътрудничество, всичко, което би ни помогнало. Това е нещо, което е в полза на всички граждани. Още веднъж много благодаря на всички за подкрепата на моята страна. Нямам никакво съмнение, че тази платформа за сътрудничество – ще бъде много добра и за страните, и конкретно за гражданите. Благодаря и на добър час! Dankeschön. <laughs> ähm, ich werde auch in Rumänisch reden. Äh, stimați colegi, O să intru direct în uh, subiect. Уважаеми колеги, ще премина направо по същество. Никога не сме се изправили пред такава криза, като кризата с бежанците и иммигрантите. През 2009 година имахме доклада по регламента Евродак. Тогава беше казано, че подобряването на законодателството би направило системите много по-ефективни, че това ще разреши големите проблеми на някои от държавите с голям брой незаконни емигранти. Говорим за 2009 година. Междувременно, като чили нещата ни се изплъзнаха и виждаме какво се случва. Господин Ван Орден беше абсолютно прав. Необходимо е наистина да се направят законодателни промени, включително и в общностното законодателство. Ще направя конкретно предложение. По-настоящем знаем, че статута на бежанец е постоянен статут. Този постоянен статут се дава всъщност за някаква временно възникнала ситуация, като например войната в Сирия. Би трябвало в края случай съветът да помисли за въвеждане на временна закрила – Макар, че според мен това не би било препоръчително. По-добре е държавите членки да предоставят първо тази времена закрила, след това много внимателно да проучат всеки отделен случай и след това да предоставят постоянната закрила, от която много от тези хора имат нужда. Разбира се, това изисква промяна на законодателството, но по този начин Европейският съюз ще може да реагира много по-бързо и да взема решения. Госпожа Цачева също ни обясни в България, че ще бъдат направени промени и в българското законодателство. В Румъния президента Йоханис обяви също законодателни промени – защото наистина целта е да се даде възможност за намиране на справедливо решение. Трябва да окажеш закрила на този, който има нужда от нея. Но не и на този, който използва всъщност невярна информация, за да се възползва от закрилата, но ни трябват инструменти и бърза реакция – Ε, χαίρετε. Χαιρετίζουμε τη σημερινή συνάντηση του... Благодаря, господин председател. Приветстваме тази среща днес на е, Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Юго-Источна Европа и Комисията по външни работи на Европейския парламент. Това е добра форма на сътрудничество – освен процеса за сътрудничество с източниц Европа. Ние винаги поддържаме усилията за развиване на сътрудничеството. В момента в Европа се сблъскваме с кризи на много нива. Економическата криза, кризата с бежанците и никога не е имало по-големи проблеми след Втората световна война. Или трябва да застанем зад основното законодателство и основните ценности на Европейския съюз, или трябва да търсиме друг подход, т.е. да оставиме всяка страна да си защитава сама интересите и да налага затваряне на границите. Тоест, или ще работим заедно, за да се справим с кризата, или ще се оставим тя да ни задуши. Едностранни е, мерки, като затваряне на границата, няма да доведат до решение. Всъщност, само ще се създаде положение такова, което се случи в Гърция, да се окажат толкова много хора затворени в моята страна, без да могат да отидат на никъде. По споразумението между Европейския съюз и Турция трябва да се работи бързо, за да може то да бъде приложено на практика. През септември също бе е, направено споразумение за презаселване, за вътрешно преместване на бежанците в Европейския съюз, но в момента само около 2000 от търсещите обежище са преместени в други страни. Външните граници на Гърция са външни граници на Европейския съюз и ефективното опазване на тези граници означава да се прилагат всички решения, прияти до сега. Освен това, трябва да има равновесие, баланс между необходимостта да се контролират границите – и принципа е, за не връщане, т.е. за даване на обежище на тези, които отговарят на условията. Опазването на нашите морски граници също е важен проблем. Благодарим, че сега на европейско ниво се започна работа по този въпрос. Благодаря. Парламентът излезе с това предложение още преди 15 години, но комисията и съветът винаги са малко по-бавни. Давам думата на господин Кравозоколо от Турция. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bugünkü buradaki toplantımızın gelecek perspektifi... Благодаря. Тази среща е изключително важна днес с оглед на това, че тя отваря перспективи за бъдеще и за конкретни резултати също. Парламентарната асамблея за сътрудничество в Юго-Источна Европа има като цел и желание преди всичко да се постига интеграция с Европейския съюз и да се изграждат политики, които да отговарят и на политиките на Европейския съюз. Затова и тук се коментираше темата с кризата с беженците, но аз искам да подема една друга тема – доста страни от е, нашата парламентарна асамблея са членове на Европейския съюз, други са в процес на присъединяване, трети желаят да се присъединят. В е, нашия регион има воля за политическа стабилност, за да се избягват политически конфликти, обаче трябва да се работи възможно най-скоро за засилване на европейската интеграция, за да може да има и свободно придвижване на хората, които е, желаят това, да има по-свободен режим за страните, които имат това желание. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I would like to... Господин Кукан, благодаря. Искам да изкажа високата си оценка за думите на председателя на е, парламентарната асамблея на процеса на сътрудничество в Юго-Источна Европа. Много предизвикателства има пред страните в е, този регион. Затова е необходимо да има и парламентарен диалог между Европейския съюз и е, парламентарната асамблея за сътрудничество в Юго-Источна Европа. Трябва да работиме и за прилагане на практика на идеите за европейската интеграция. В Европейския парламент ние отдаваме огромно значение на парламентарния, междупарламентарния диалог за текущи проблеми. За да се засили и парламентарното измерение на парламентарната асамблея, тя може да допринася и за качеството на процеса на сътрудничество. Става дума за един институционализиран междупарламентарен диалог, като страните членки на парламентарната асамблея участват редовно в срещите на парламентарния диалог. Оценявам високо идеята за евентуално по-тясно сътрудничество между Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Юго-Источна Европа и Европейския съюз. Но вместо да има чисто формализирани отношения, аз бих препоръчал да се продължава с по-гъвкави форми на сътрудничество, дискусии, разговори по наболели теми, участия на евродепутати в заседанията на парламентарната асамблея и много други форми на участие, защото смятам, че тези видове сътрудничество ще бъдат от най-голяма полза за всички. Благодаря. Коментари извън микрофона. I'll speak in English. Uh... Благодаря, ще говоря на английски, защото няма превод от албански. Румъния, Албания, сега България председателства парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество. Засилваме сътрудничеството в няколко области, сигурността и други. Много високо оценяваме че е, българското председателство ни даде възможност да обсъдиме и да си сътрудничим с е, парламентарната комисия по вътрешни въпроси в Европейския парламент. Надяваме се, че ще имаме възможност в един момент е, по-лесно да осъществяваме подобни контакти и когато всички станем членки на Европейския съюз, ще се срещаме предимно и само в Брюксел. Мога да говоря и по основната тема, кризата за бежанците. Ще го направя съвсем кратко. Искам да благодаря на Турция и също да кажа, че сключеното споразумение ще бъде важна крачка в решаване на кризата. Но както се спомена и, през, и в четвъртък миналата седмица, на много важно е, е в знак на благодарност за действията на Турция да се ускори и облегчаването на визовия режим за тях. И се надявам, че се изказвам от името на всички делегации на парламентарната асамблея, че Европейския съюз трябва да обсъди и ускоряването на облегчаването на визовия режим за гражданите на Косово. Това ще е много добре. А да коментирам изказването на господин Ван Орден. Действително, миналата година по-голям брой граждани на Косово и Албания започнаха да търсят обежище в страните членки на Европейския съюз, но сега техния брой намалява през първите три месеца на тази година, поради това, че сега вече ние поддържаме много добро сътрудничество. Отново, нека да кажа, много добре ще е да се обсъди възможността за либерализиране на визовия режим с Косово, възможно най-скоро. Отново коментари извън микрофон. Vielen Dank, eh, Herr Brok. Poštovana gospođo Cačeva, predsjedavajuća Благодаря, господин председател. Госпожо Цачева, Госпожо, вие изпълнявате длъжността председател на парламентарната асамблея. Уважаеми приятели, днес имаме отличната възможност да обсъдим е, начините за сътрудничество между Европейския съюз и парламентарната асамблея. Аз съм дипломат от кариерата и започнах, работих в началото на създаването на тази парламентарна асамблея. Тя бе създадена с работата по пакта за стабилност. Тоест, още от 89-та работим по тези въпроси. ние трябва да можем да прехвърлим цялата дейност, която се осъществява в Европейския парламент и в страните членки на Парламентарната асамблея в Юго-Источна Европа. Както каза госпожа Чачева, тези страни се намират в различни етапи на европейските си перспектива. И е добре да отчитаме различните приоритети, на тези страни, особено когато говорим за работата на Комисията по външни въпроси на Европейския парламент. Господин Кукан засегна темата за, основ... за най-голямата криза в момента, кризата с бъженците, която засяга Юго-Источна Европа. Това се дължи, разбира се, на географското положение на тези страни. Една от общите инициативи, която може да се подчинява и на европейските принципи за спазване на шенгенското законодателство и всички основни конвенции и двустранни договорености, е да се осигурява закрила на тези, чието живот е застрашен. Ние трябва да изпълняваме европейските ценности и това и да си сътрудничим, да изпълняваме, да използваме формите на парламентарно сътрудничество за развиване и на економически взаимоотношения, защото това ще подобри взаимоотношенията между страните. Знаете, че има много нерешени проблеми още между отделни членове на парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Юго-Источна Европа. Надявам се, че всички са готови да си сътрудничим, да влизаме в диалог, когато е необходимо и да подпомогнем страните от Юго-Источна Европа в техния път към Европейския съюз процеса на разширяване на ЕС следва да си остане от е, най-важен приоритет. Ние ще говорим малко по-късно с нашата комисия за Босна Херцеговина и за Албания и ще бъдете свидетели на това как се развива процеса с е, доклада за напредъка на комисията и след това доклада на парламента по тези теми. Благодаря. Und auf das Najun Schiebe, besoj që përkthysja e ka parasysh këtë. Unë së pari dua që t'ju përshëndes të gjithve, në veçanti. Първо искам да се обърна с думи за приветствие към всичко ки вас. Искам да поздравя първо госпожа Цачева, председател на парламентарната асамблея. И слушах изказванията и се отнасям с уважение към всички. Смятам, че това, което чухме тук, отговаря на желанията и аспирациите на всички страни членки на парламентарната асамблея. Бе повдигнат тук и един въпрос, свързан с Косово и в такъв смисъл искам да благодаря на всички страни, които подкрепиха споразумението за стабилизиране с Косово. Особени благодарности искам да изкажа на Европейския парламент, който гласува за това споразумение и искам публично да призова Европейския парламент да работи за възможно най-бързото въвеждане на облегчен визов режим с Косово. Ние оставаме единствената изолирана страна в Европа, единствената страна, чието граждани не могат да пътуват свободно в, в Европа и единствената страна, която няма възможност да осигури е, свободното придвижване на своите студенти или учени извън страната. Тоест, е, е, страната бива блокирана дори економически поради факта, че няма свободно е, придвижване. Дори споразуменията на ЦЕФТА не се изпълняват напълно. А по въпроса за тези 70 000 бежанци от Косово, които споменахте. Това е броят, но нека не забравяме, че в един предходен момент Македония, Черна гора, Албания приеха огромен поток от бежанци от Косово в порядъка на 1 милион. В Косово действат престъпни банди. Те се възползват от възможността да преминават от Косово в Сърбия и са причина за този огромен брой бежанци от Косово. Институциите в страната не са готови да се справят с този огромен поток бежанци. И Горе-долу това е, което мога да коментирам по въпроса с бежанците. Цифрата, която се цитира сега, е всъщност цифра от преди две години. Сега положението е корено различно. Информациите са много изчерпателни и е, голяма част от тези, които са търсили обежище от Косово в други страни, сега са върнати в страната. В момента няма канали на тайно бягащи от Косово в Западна Европа. Аз подкрепям инициативата за това всички страни от региона да бъдат интегрирани в Европейския съюз. И мога да кажа, че демократичният диалог за възстановяване на мира в региона и в Косово също така е основен приоритет за управляващите. Ние работим изключително много по този въпрос, независимо от многобойните проблеми, които съществуват. Надявам се, че е, инициативите на Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество ще бъдат е, напълно изпълняеми и напълно ще отговарят на ангажиментите на тази асамблея и на ценностите на Европейския съюз. Също така се надявам, че страните членки на Европейския съюз – ще направят необходимото, за да се види, че Европа е нашата обща родина и ние сме част от нея. Благодаря. Gospod predsedujoči, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim tudi Благодаря, господин председател. Приветствам с добре дошли всички в залата. Нека кажа следното. Според мен трябва да изтъкнем значимостта на тази парламентарна асамблея. Трябва също така да изтъкнем и значимостта на участието на Европейския парламент в процеса. Сътрудничеството с страните от Юго-Источна Европа ще придобива все по-голямо значение в бъдеще, тъй като ще трябва да се справим с миграционната криза. Ако не си сътрудничим с Турция и други държави, няма да можем от днес за утре да преодолеем тази криза. Има немалко проблеми, с които трябва да се справим в областта на економиката, на правата на човека, политиката на предоставяне на увежище и други. Мисля, че по тези проблеми Европейският парламент може да направи немалко. Той може да подпомогне държавите от региона, като ги приобщи към голямото европейско семейство. Тук можем да се намесим ние, можем да подпомогнем колегите си от Юго-Источна Европа, можем заедно с тях да се стремим към нещо по-добро. Трябва да задълбочим сътрудничеството си по актуални въпроси, най-вече по въпросите свързани с миграционната криза. Трябва също така да гарантираме мир в региона. Уважаеми господин Брок, уважаеми членове на Европейския парламент, колеги от Парламентарната асамблея! Позволете ми преди всичко да изкажа задоволството си от дебата, както и да благодаря на участниците в него. От една страна членовете на Комисията по външна политика, от друга страна представителите на Парламентарната асамблея. Мисля, че можем да се обединим върху заключението, че проблемите на Югоизточна Европа са проблеми и на Европейския съюз, в частност на Европейския парламент. Мога да ви уверя, уважаеми членове на Европейския парламент, че след този дебат ние сме още по-амбицирани да работим така, че европейската перспектива на държавите, участващи в Регионалната асамблея, действително да бъдат е, реални, а членството на онези държави, които се стремят към тях, да бъде достижимо. Ще си позволя само кратък отговор на въпроса, който постави господин Джаф Иван Орден. Не по силите само на една регионална асамблея, каквато е нашата, да посочи механизма за решаването на проблемите, свързани с предстоящата, да вече са факт, предизвикателства и кризите във връзка с беженската вълна. Ние обаче споделяме виждането, че е необходимо преосмисляне на част от е, вече действащите конвенции и международни актове, в частност и регламентите на Европейския съюз, тъй като други са били обществените отношения, които са регламентирани с е, въпросните международни и европейски актове. За държавите – членки на Европейския съюз, и на Асамблеята е по-лесно, защото ние сме трансформирали европейските норми в нашето вътрешно законодателство. Както и господин Попа сподели, по-рано днес аз информирах колегите, че България през декември направи две промени в Закона за обежището и беженците за транспониране на европейските норми. Такава готовност има и от колегите в румънския парламент. Но за да има синхрон във вътрешното законодателство на отделните държави членки на Асамблеята, в зависимост от техния различен етап по пътя им към европейската перспектива, е необходим по-тясното сътрудничество с институциите на Европейския съюз, за нас като парламентарна асамблея, в частност с Европейския парламент. За това аз благодаря на всички, които подкрепиха усилията ни за институционализиране на връзките между Асамблеята, от една страна, и Европейския парламент. Мога да Ви уверя, че от наша страна на Парламентарната асамблея ние ще продължим работата и усилията в тази посока, защото съм убедена, че тя е в интерес на всички държави от нашия регион, и основно и най-вече на гражданите на нашите страни. Благодаря Ви, господин Брок, за възможността да бъдем днес заедно с Вас и да представим проблемите и основните въпроси, по които ние работим в нашата регионална парламентарна асамблея в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Благодаря ви. Frau Präsidentin, ich danke Ihnen sehr herzlich, auch den Kollegen. Госпожо председател, сърдечно ви благодаря. Сърдечно благодаря и на колегите от вашата делегация. Всички можем да се обединим около необходимостта да задълбочим процеса на сътрудничество във всички изброени области. Благодаря ви и за това, че се спряхте върху тези въпроси, които към момента са важни за нас. Сред тези въпроси е и въпросът за бежанците. Оставам с впечатлението, че у нези държави от Западните Балкани, които не са членки на Европейския съюз, понякога проявяват по-голяма солидарност от някои държави членки на Европейския съюз. Трябва да поставим целия процес на една по-разумна основа. Работим за това вече от миналата година насам. Важно е да изтъкнем това. Въпросът за бежанците представлява проблем в световен мащаб. Говорим за 12 милиона бежанци. Държави като Турция, Ливан и Йордания са изложени на особено голям миграционен натиск. и поради географското положение на страните от вашия регион, те също са особено засегнати. България, например, в момента е сред основните цели на бандите на контрабандисти на хора. За това и трябва да проявим общо европейска солидарност. Само така можем да намерим приемлив за всички, приемливо за всички наши държави решение. Когато морето стане по-спокойно, ще продължи и ще се увеличи потокът и от Северна Африка. Трябва да работим по отношение на този регион. Трябва да се справим и с положението в Либия. В пристанищата в Либия Ислямска държава вече завзе пазара за контрабанда на хора. И като се има предвид всичко това, мисля, че е необходимо да задълбочим сътрудничеството си господин Ван Орден на миналата среща на върха Великобритания излезе с по-специални предложения за европейско сътрудничество. Стана ясно дори за Великобритания, че не може да се справи сама, тъй като става въпрос за проблем в световен мащаб. Необходимо е по-тясно общо европейско сътрудничество. Европейският съюз е изправен пред предизвикателства в световен мащаб. 60 милиона е броят на беженците по света. Установяването на мир в Близкия изток, справянето на проблемите с развитието в Африка, са възможни единствено ако работим заедно и се справим с първопричините за миграцията. Благодаря ви за участието в днешното ни заседание. Надявам се, че то ще прерасне и в практически резултати в продължаване на сътрудничеството. Kollegen, where ist Fleckenstein? Ах, да, е Fleckenstein? Колеги, къде е господин Флекенштайн? Тук е. Äh, Преминаваме към четвърта точка от дневния ред Албания нас е докладчикът ни, господин Флекенштайн. Доколкото си спомням, предстои да гласуваме по текста утре сутринта. Внесени са 163 изменения. Сигурен съм, че господин Флекенштайн със своите 17 компромисни изменения е намерил добро решение. Давам му думата за уводни думи. Благодаря, господин председател. Проектът докладът бе представен на Комисията по външни работи на 16 февруари. Тогава проведохме и първото разискване. От юни 2014 година Албания е със статут на страна кандидат. Комисията очаква значителен напредък по петте ключови приоритета с цел започване на преговорите за присъединяване или по-точно с цел отправяне на препоръка за такива. Съдебната реформа към момента е сред основните приоритети на албанското правителство. За 90% от гражданите на страната това е и най-важната област на реформи в страната. В доклада призоваваме за бързото приемане и прилагане на съдебната реформа. Призоваваме също и за това да се вземат предвид и останалите приоритети, свързани с реформите. Докладът ни се опира на петте приоритетни области, подлежащи на реформи. Вече ги обсъдихме подробно през месец февруари, за това няма да се впускам в подробности сега. Внесени са 163 изменения, повечето от които са от моите докладчици в сянка. Благодаря на докладчиците Сянка за градивното ни взаимодействие. Бяха изготвени редица компромисни изменения, с което дадохме подкрепа на редица искания за разширяване на доклада. Възпротивих се само на едно изменение, което е в разрез с моето основно послание. Същото въжи и за други изменения, например такива, в които се призовава за прекратяване на присъединителния процес. Възпротивих се и срещу някои изменения, които не ми се струват прекалено балансирани в политическо отношение, тъй като прекалено залитат към едни или други интереси. Ще се спра върху едно от тях, тъй като ще е според мен от голямо значение днес. Да, защитата на мълцинствата е важна тема, но ако посветим по един пасаж в текста на всяко едно мълцинство, то според мен няма да застъпим в достатъчна степен други теми и няма и да отразим реалността в страната. Изготвихме общо 17 компромисни изменения, които отразяват основните моменти в доклада и основните моменти от процеса на реформи в Албания. В тези изменения призоваваме за градивен политически диалог в страната, например за законите за криминализирането, Визираме също така реформата на администрацията, съдебната реформа и разбира се борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Визираме също така и недопускането на дискриминация и защитата на правата на мълцинствата. Подходихме критично и към доклада на ОССЕ по последните избори. Има и някои критични бележки във връзка с изборния процес. Доклада съдържа някои общи констатации за демократичните структури и по-конкретно за присъединяването към Европейския съюз. Значимостта на плуралистичните свободни медии е нещо, около което се обединяваме всички като ключов елемент. Добрите двустранни отношения на Албания с други държави конструктивната роля на страната в региона, най-вече в борбата срещу ислямската радикализация и в борбата срещу тероризма, също заеха своето място в доклада. Докладчиците в Сянка и аз успяхме да изготвим да се договорим за 17-те компромисни изменения в рамките 2 на 30 минути. В рамките само на 30 минути постигнахме единодушие по тези 17 изменения. Това показва, че Мненията ни по този доклад до голяма степен са сходни. Показва също така, че Албания е тръгнала по правилния път в посока към Европейския съюз. Разбира се, би ни се искало тук или там да се работи по-ефикасно, но като цяло сме удовлетворени. Благодаря, господин Кукан. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Това е Наистина са добри компромисни изменения. Искам да благодаря и за съдействието, докато работихме по тези изменения. Всъщност 17-те компромиса покриват най-важните въпроси. Аз оценявам баланса, консесуалния подход – Бих искал доклада наистина да звучи насърчително за Албания. Албания трябва да проведе определени реформи, Европейския парламент трябва да насърчи страната да ги извърши. Най-важната или една от най-важните реформи е тази на съдебната система. Тя се обсъжда и в доклада. Радвам се, че намерихме обща формулировка. Венецианската комисия излезе с доклад само преди няколко дни. Надявам се, че този доклад ще зададе необходимите насоки за реформите. По останалите въпроси ще кажа, че се радвам, че намерихме добър компромис по корупцията, организираната престъпност, необходимостта да се следват препоръките на ОИСР свързани с регионалното сътрудничество. За мен обаче до някъде са проблематични някои изменения в медийните закони, свързани с изборите. Това са закони за обществените медии. Освен това ме притеснява закона за подбор на директорите на обществените медии. Знаем, че сегашният директор беше заменен. Това не беше извършено с съгласието на всички. Един вид може да се говори за политическо превземане на медиите, нещо, което ни е познато от Македония. Предложил съм устно изменение по компромис 14 в този дух. Има още две изменения, които са от фактическо естество. Първо, декриминализацията, която вече беше приета, нещо, което трябва да присъстваме, да приветстваме и на второ място закона за подаващите сигнали още не е прият, но е предложен в парламента. Благодаря. Thank you very much, thank you very much Mr. Chair. Много благодаря, господин председател. Госпожа Вайлтманс. Um, let me congratulate you. Искам да поздравя докладчика, както и всички докладчици в сянка за изготвянето на компромисните изменения по доклада за напредъка на Албания. Аз всъщност се изказвам от името на Илхан Кючу, който беше докладчик в Сянка. Измененията отчитат ролята на Албания за регионалната стабилност и за конструктивните отношения с съседите. Във вътрешен план Албания е постигнала напредък, покрила е критериите за интегриране – и това е отразено в 17-те компромисни изменения по доклада. Има конструктивен диалог по реформите, свързани с членството в Европейския съюз. Този диалог трябва да продължи. Измененията обръщат внимание на предизвикателствата пред Албания и на някои от положителните стъпки, предприяти от правителството за справяне с тях консолидират се и основните приоритети, свързани с отворени и успешни преговори, борба с корупцията и деполитизация на държавните служители. В заключение ще отбележа, че е важно да се подкрепят измененията, които призовават да се спазват правата на всички етнически младсинства, да се насърчава приобщаването на тези младсинства и други уязвими групи. Spoštovana predsedujoči, е, е, говорим в имено... Много благодаря, господин председател. Аз говоря от името на Тамаш Месерич, колега, който няма как да дойде днес. Първо искам да благодаря на господин Фликенштайн, докладчика, за отличния доклад. Благодаря и на докладчиците в сянка. Одобряваме повечето от компромисните изменения, одобряваме и самия доклад. Както посочи докладчикът, Албания е направила много през последните няколко години. Това обяснява и статута на Албания като страна кандидатка. Все още обаче предстои още много работа, така че Албания да не се отклони по пътя към европейското членство – Нека засегна компромисните изменения. Първо, номер 16. В него се говори за сигурните страни, но нашата политическа група има някои резерви по този списък. Мисля, че всъщност дебата все още продължава и за това бих предложил последната част от изменението да отпадне – нека първо приключат обсъжданията в Либе и Афет. В настоящия си вид текстът съдържа и някои препратки към околната среда, нещо, което много ни радва. Има и изменение е, за състоянието на река Влоса. Изменение 174. Европейските екологични норми трябва, разбира се, да се спазват. Ние подкрепяме и зелената енергия, но не на всяка цена. Отрасъла трябва да се развива, но пак ще кажа, не на всяка цена. Призовавам колегите да подкрепят нашите изменения 137 и 138, посветени на тази тема. Благодаря, господин председател. Господин председател, ние говорим за напредъка на Албания напредък по пътя на европейското членство. Трябва да се отчете и конструктивната роля на Албания в региона обаче. Самият аз не съм убеден, че Албания е толкова добър съсед, особено като гледаме какъв съсед е на Гърция. Албания е ограничила правата на гръцкото младсинство – Да не говорим, че има проблеми с границите на изключителната търговска зона между двете страни. Да не говорим за неодавнашните проблеми с придвижването на миграционните потоци. По тези три причини ние няма да подкрепим доклада. Благодаря. Herr Vorsitzender, lassen Sie mich nur drei Sätze noch sagen dazu oder drei. Господин Флекенштайн, господин председател, ще се спра още само върху три момента. Първо, всички единодушно заявихме, че най-вече по отношение на съдебната реформа ще трябва да изискаме от комисията да извърши щателен мониторинг, така че да гарантира напредък по тази реформа. Споразумяхме се и за това, че ще трябва да помолим комисията да ни каже и в кои области можем да я подпомогнем. Господин Кукън и аз утре ще внесем устно изменение по компромисно изменение 6. Ще изискаме да се заличат трите думи, които се отнасят до изпълнението. And its enforcement. Ако чакаме до момента, когато всичко е влязло в сила и е изпълнено, то ще трябва да чакаме доста дълго, но не бива да чакаме толкова до започването на преговори за присъединяване. Искаме парламентът да вземе решение с широко мнозинство. Искаме да се започне по изпълнението, но не бива да чакаме до момента, в който всичко е изпълнено, защото това е една изключително трудна задача, както знаем по казаното от колегата за закона за медиите и назначаването на генералния директор. Би ми се искало да бе прият предходният законопроект. Според мен той бе по-добрият, но в продължение на много години част от политическата класа в Албания просто възпрепятстваше това назначение. В един момент трябваше да се вземе кадрово решение. Малко съм раздвоен по този въпрос, но при всички положения трябва да вземем предвид пред историята. Благодаря, ще се видим утре по време на гласуването. Преминаваме към доклада за Босна и Херцеговина. Думата има Кристиан Дан Преда. Е, мерси, атоле груп. Е. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички политически групи, които миналата седмица подкрепиха идеята е, след гласуването през април на доклада за Босна и Херцеговина да се организира и посещение в тази страна. А сега по измененията имаме 169 изменения. Бих искал да благодаря на всички колеги, на всички, които проявиха толкова голям интерес – Разбира се, Босна и Херцеговина са непрекъснато обект на интерес в нашата комисия. Имаме 19 компромиса, които покриват 115 изменения. 119 изменения. Това е от всички общо 169 изменения и ви показва, че наистина стигнахме до консенсус. Преди да навляза в подробности по естеството, искам да благодаря на докладчиците в сянка от всяка политическа група, както и на председателя на делегацията за отношенията с Босна и Херцеговина, колегата Пицола. Има доста изменения, които са свързани с последните събития, представенето на молбата за членство, позицията по преговорите относно споразумението за стабилизиране и асоцииране. Освен това изменихме компромис 1 и 2, ние със сигурност подкрепяме пътя на Босна и Херцеговина. Същата седмица всъщност Европейския съвет стигна до споразумение с Камера, за да се избегне Брексит, ако си спомняте. Това беше и седмицата, когато Босна и Херцеговина представи своята молба за членство. Това е, разбира се, важен жест за Босна и Херцеговина и затова и текстът на споразумението с Камерън включва и тази информация но така или иначе молбата вече е подадена. Ние призоваваме съвета молбата да се разгледа възможно най-бързо, за да бъде предоставена за мнение на Европейската комисия. Изготвянето на отговорите на въпросника за комисията също изисква много усилия, за това и работата трябва да започне. Компромис номер 2 е, ние смятаме, че съветът би трябвало да представи кандидатурата пред комисията, като се проследи напредъка по механизма за координация и също така търговската страна на споразумението за стабилизиране и асоцииране и отношенията с Харватия. По тези две точки Искаме да улесним стигането до съгласие в съвета. Механизмът за координация трябва да се хармонизира възможно най-бързо. Процеса на подготовка на присъединяването не бива да се забавя. Също времено знаем, че резултатите ще се отреш решаващо значение. Комисарят Хан днес е в Сараево. Той ще обсъди всички тези въпроси. Надяваме се да се стигне и до решение по механизма за координация, както и хармонизирането на координацията. Компромис номер 3 разглежда възможността за паралелно продължаване на политическата реформа, както и гарантираната законова представителност на конституционно ниво, без да се обръща внимание на религиозния или етнически происход – Взети са под внимание критериите от Копенхаген, европейското законодателство, нормите по правата на човека. Необходимо е да се следват европейските ценности, да се работи по федерализма, децентрализацията и пак ще кажа законовото представителство. Аз не съм против, но съм малко разочарован, тъй като не стигнахме до съгласие по компромиса относно общите избори и местните избори най-вече. Това са изменения 68, 69 и 169. Законовото представителство за всички граждани и гражданки е нещо много важно – и аз се надявам, че групата на социалистите до утре сутринта ще прояви по-голяма солидарност. Необходимо е да се посочи, че местните избори, изобщо изборите, но и най-вече местните избори, са много важни за това законово представителство. Необходимо е на местната общност да се даде глас. Е, в Република Сръбска, освен това, предстои референдум. Аз съм говорил за него много пъти, е, за това няма отново да се спирам, но е възможно този референдум да се окаже опасен за европейското бъдеще. Обръща се внимание и на борбата с корупцията. Много деликатна тема. Борбата с тероризма, както и борбата с организираната престъпност. Винаги, когато говоря за корупцията, аз обяснявам, че това е най-вече проблем на политическите партии. Би трябвало на първо място те да прекратят корупцията, защото източника и, за съжаление, са самите те. Има 19 компромиса, разбира се, аз няма да се спирам на всички, но ще се спра и на 11 компромис, който обръща внимание на правата на човека и това, което трябва да се направи. Борбата най-вече с дискриминацията, решенията на Страсбургския съд, които не са изпълнени. А по изменение 16, компромис 16, там се обръща внимание на свободата на изразяването и необходимостта от свободни и професионални медии. Като също така се подчертава незавидното финансово състояние на почти всички обществени медии. Ще спра до тук. Утре е гласуването и се надявам положените усилия наистина да помогнат на Босна и Херцеговина. Als ersten Redner. Thank you, Mr. Chairman. Very briefly. Господин Кукан, съвсем накратко. Благодаря на докладчика за добрата работа. Много се радвам, че в доклада ясно се отразяват постиженията на Босна и Херцеговина от последните няколко месеца. Също там се формулира какво е необходимо да бъде извършено, за да напреднете в, по пътя за присъединяване защото реформите са неразривно свързани с този процес. Необходими са реформи в съдебната система, борба с корупцията и в доклада ясно, правилно се подчертават някои конкретни проблеми, а именно неизпълнение на разпоредбите за борба с дискриминацията. Нека да повторя нещо, което съм казвала нееднократно. Нашата крайна цел е да окоръжим Босна и Херцеговина да стане една страна, която е приобщаваща за всички свои граждани, не само за някои части от обществото. Много е важно да се подчертае колко е важно да има интерпарламентарно сътрудничество с е, външни организации. Надявам се, че в този смисъл ще бъдат прияти и съответните разпоредби. Благодаря, господин председател. Thank you, chair. Let me start by thank Следващият оратор, това е господин Кан. Първо благодарности за господин Преда за работата и благодарности за компромисите, които отчитат повече от нашите изменения примерно да се сложи като приоритет борбата с корупция, да има приобщаваща, не изключваща образователна система за всичко деца, да се защити, е, е, да се защитават уязвимите групи, включително и хората с различна сексуална ориентация. По изменение 109 предлагаме разделно гласуване. Това е по проекто закона за избори искаме да отпадне е, определена формулировка и други, защото според мен там трябва да се отрази е, мирното споразумение от Дейтън, което се включва в, упоменава в друга част от доклада. В е, новия проекто закон не би следвало да се използват такива формулировки. Ние е, винаги сме били наясно, че не може да има ограничения по отношение на национ... Е, етническата принадлежност или адресната принадлежност и, и религиозна принадлежност, защото това е в нарушение на човешките права. Има и съответно решение на съда в това отношение. За да бъдем последователи в своя, последователни в своето послание, трябва да променим съответната формулировка за проекто избирателния закон. Като цяло доклада е консенсусен, той приветства е, постигнатото и очертава къде са необходими допълнителни реформи. Парламента има огромното предимство да излиза с е, доклади за напредъка на различни страни с много висока степен на безпристрастност и обективност. Ние трябва да запазим тази си възможност да можем да работим в сътрудничество с всички заинтересовани страни в Босния и Херцеговина. Искаме Европа да има бъдеще, свободно, е, свободно бъдеще и гаранции за един по-добър живот за всички граждани на тази страна. Thank you very much, Mr. Chair. First of all, let me... Следващият оратор, госпожа Валтман. Първо искам да се извиня от името на колегата, който не може да е тук. Благодаря и на господин Преда за неговите 19 компромисни изменения. Искам да се възползвам да поздравя Босна и Херцеговина за подаване на кандидатурата и за членство в ЕС. И да потвърдя голямата подкрепа на АЛДЕ за европейското членство на Босна и Херцеговина. Тази страна отбеляза значителен напредък, положението там е все още сложно и все още не е ясно доколко ще сработи механизма за координацията. Много сфери от страната все още не функционират нормално. Съществуват и много устаряли и неефективно действащи структури. Те първа предстои дълъг процес на преговори с Европейския съюз. Процеса на присъединяване ще помогне много за решаване на трудностите, с които се сблъсква в момента Босна и Херцеговина. Искаме да очертаем колко притеснително е положението на 84 500 вътрешно разселени, огромен брой бежанци в Босна и Херцеговина и в съседните страни. Също така изключително много, висок е броя на, лип, на безследно изчезналите ние следва да работим за посилване на усилията за сътрудничество в тези проблемни области. Споштовани, najprej bi се želel захвалити reporterju господу Приди и Господин Шолтес, благодаря на господин Преда докладчикът и на докладчицата Сянка за много конструктивния диалог а също и за сътрудничеството, с което работихме до тук. Дискусиите при нашите срещи бяха много интересни. Постигнахме е, определени е, в определени моменти съгласие или се съгласихме да имаме различия в други случаи Основните проблеми са корупцията, организираната престъпност. Страната трябва да работи в това отношение, трябва да се работи и за подобряване на економиката и за намаляване на безработицата, което е и причината за изселването на много хора от тази страна. Съдебната система следва да бъде независима, делото Радочич е, всъщност е, е политически мотивирано и това поставя под въпрос независимостта на съдебната система. Има и други проблеми, но не искам непрекъснато отрицателни примери да давам. Смятам, че докладчикът се е опитал да концентрира основата на текста в положителна светлина – и ние би следвало, като докращаща в сянка, да го следваме в това отношение. Страната в момента вече е официално страна кандидатка за членство в Европейския съюз и според мен само една положителна работа с тях може да им помогне. Ние трябва да сме готови и да протегнем ръка към тях. Ако мога да кажа нещо за компромисните изменения, в повечето случаи постигнахме консенсус, останаха обаче някои компромисни изменения, по които ние не сме съгласни е, с текста. Става дума за компромисно изменение 3, например, където се коментират някои методи на действие в страната. Там се споменава делото Финчи и според мен държавните институции трябва да си носят своите отговорности и ние трябва да им помагаме в изпълнение на задълженията. Но това не би е, е, било възможно, ако непрекъснато застъпваме етнически принципи, защото това води до дискриминация. А също така и не дава възможност на страната да осъществява напредък в посока членство в Европейския съюз. Ако текста на това компромисно изменение е в този вид, остане в този вид, ние няма да можем да подкрепим резолюцията при гласуването. Също, ако мога да коментирам изме, компромисно изменение 18, където се говори за околната среда, радваме се, е, че се застъпва тази тема, но там се говори само за босненски брод. А, има още много, много проблеми, които, ако искате, можем да ви ги предоставим и които трябва да фигурират в доклада. господин Пленкович. Благодаря. Искам първо да поздравя господин Преда докладчикът и всички докладчици в Сянка. също така благодарности на господин Пицело, оглавяващ делегацията за Босна и Херцеговина. Изключително важно е в един такъв момент, когато комисията излиза с доклад за напредъка на Босна и Херцеговина, като се има предвид, че през февруари тази страна подаде кандидатура за членство в ЕСА, Изключително важно е да се обърне внимание на нидерландското председателство да задейства кандидатурата по силата на разпоредбите на член 16 от основополагащия договор за функциониране на Европейския съюз. Тази кандидатура следва да бъде е, обработена по същия начин, както всички предходни, без забавяне в съвета. Затова по време на нидерландското председателство е необходимо съветът да поиска от комисията да започне изготвянето на становище за кандидатурата. Обеден съм, че Споразумението за сътрудничество и сближаване е ключово в този процес. А допълнителен стимул за всички институции в тази страна за, по, за бъдещи е, реформи е, трябва да бъдат е, въпросниците, които да се отправят към тях. Много е сложен процеса за присъединяване и в такъв случай е изключително важно съответните институции на страната да бъдат достатъчно мотивирани и ангажирани с тази кандидатура присъединяването в, е, към Европейския съюз е от ключово значение не само за гражданите на Босна и Херцеговина, то е определящо и за самото съществуване на страната поради тежненията към сепаратизъм там. Господин Кан, както и предходната година, както чувам сега, има своите е, резерви относно е, малцинствата. Тук е, не, с него така имаме принципни разногласия. Разликата между това, което на някои хора им се иска да се случва в страната и това, което се случва е доста голяма. Е, трябва да се спазва Конституцията и да има равнопоставеност на всички в тази страна, особено е, когато обсъждаме сега и въпроса за конституционалната реформа. Много се радвам, че комисар Хан в момента е в Царево. Е, той ще се срещне с представители на правителството и държавните институции и това ще помогне за процеса на кандидатство на страната по-нататък ще доведе не само и до нов тласък за реформите, но и ще е, даде възможност за диалог с господин Изет Бегович за по-нататъчния път в е, този диалог. Искам също така да обърна внимание на въпросът за връщането на всички е, бежанци в Босна и Херцеговина, особено на харватите и босненците. Това не се случва по начина по който е необходимо има известен напредък, оценявам усилията на господин Чордаш в това отношение, но международната общност трябва да помогне, като създаде благоприятни обстоятелства за това този процес да се случи на практика и то с много по-голяма ефективност и видимост Политическите партии и основни действащи лица в Бесна и Херцеговина ще продължават със своите дебати. Ще бъде приети нов изборен закон, който е от ключово значение. Надяваме се, че при преговорите с комисията ще бъдат намерени решения за по отделните теми от споразумението за стабилизиране и асоцииране. Що се отнася до Харватия, ние също преговаряхме две години и в бъдеще ще правим всичко възможно да дадем възможност на Босна и Херцеговина да се приближи до Европейския съюз възможно най-скоро. Благодаря. Hvala gospodine predsjedniče. Nakon kruga pregovora po... Господин Пицула. Благодаря, господин председател. След първия кръг от преговори, позволете ми да поздравя господин Преда за много добрия и обективен доклад за Босна и Херцеговина. Изминалата година бе година на положителни промени. Всички лидери на Босна и Херцеговина поеха ангажимент за реформи. След подписването на споразумението за стабилизиране и асоцииране. Босна и Херцеговина кандидатства за членство което е още едно доказателство за усилията на страната да излезе от задънената улица, до която я доведе Дейтанското споразумение. Всички ние трябва да я подпомогнем. Очакваме, че господин Хан ще постигне успех по време на разговорите си с лидерите на Босна и Херцеговина провеждането на реформите и прилагането на споразумението за стабилизиране и асоцииране все още са в процес. Има някои нерешени въпроси. Например, вече от много отдавна се очаква преброяването на населението. Освен това, на държавно ниво се прилагат някои стратегии, които не дават възможност на Босна и Херцеговина да изградят функционираща инфраструктура. Има и проблем свързан с системата. Трябва да се предоставя закрила на подаващите сигнали за нарушения. Най-важната реформа е съдебната. Трябва да извършим и подготвителна работа за по-нататъчни избирателни и конституционални реформи, които да превърнат Босна и Херцеговина в функционираща държава, основаваща се на федерализма, субсидиарността и равенство между всички съставящия етноси, както и между всички нейни граждани. Съжалявам, че не можахме да създадем съвместен орган с представители на Босна и Херцеговина и на Европейския парламент. Не можахме да приемем онова, което е предвидено в дейтанското споразумение, а именно преброяване на населението на етническа основа. Да се надяваме, че по-нататъчните ни работа ще допринесе за постигането на общата ни цел, а именно европейска перспектива. Thanks very much. Just a brief comment into Господин Хауит, благодаря. Съвсем накратко ще кажа нещо в подкрепа на моя колега и приятел, господин Кан, нашия докладчик Сянка. Господин Кан се спря върху един деликатен, но важен въпрос. Въпроса за формулировката съставляващи и съставни народности. Мисля, че трябва наистина да положим усилия за намирането на компромис по тази формулировка, който да е приемлив за всички страни. От една страна трябва да се спази Дейтанското споразумение, както изтъкна и господин Пленкович. От друга страна трябва да отправим поглед и напред към бъдещето, когато Босна и Херцеговина ще се присъедини към Европейския съюз. Миналата година Нашата група заяви, когато обсъждахме доклада на парламента, че не трябва да се включва формулировката съставляващи народности, но това не съответстваше на позицията на мнозинството. Някои членове на нашата комисия, в това число и от моята група, бяха на друго мнение затова сега в доклада изрично се упоменават съставляващи народности. Така искаме да покажем, че сме подали ръка на другата страна, че се стремим към компромис. Не бива обаче тази формулировка да се употребява постоянно. Би ми се искало колегите от ТНП и други групи, които следят днешните разисквания, да отбележат, че групата ни е променила позицията си, че се стреми към компромиси. Не е добре, според мен, да се работи контрапродуктивно. Трябва да намерим консенсус. Мисля, че можем да излезем с добър пример спрямо Босна и Херцеговина, ако тук в Европейския парламент постигнем консенсус помежду си по този въпрос. Председателят. Благодаря вероятно компромисът не е бил чак толкова добър. В противен случай всички са щели да го приемат. Комисията по въпроса за съставляващите народности. Комисията тълкува молбата на Босна и Херцеговина за членство и като ясен ангажимент за преход от Дейтън към Брюксел. Поемането на този ангажимент означава намаляване на броя на елементите на етническа основа и увеличаване на елементите на гражданска основа в Конституцията. Съставляващите народности водят до установяването на блокиращ механизъм. Това трябва да бъде преодоляно когато Босна и Херцеговина действително поеме по пътя към Европейския съюз. Това е нашата позиция. Поставянето на прекалено голям акцент върху съставляващите народности няма да допринесе за прехода от Дейтън към Брюксел. Трябва да спомогнем този преход. В противен случай Босна и Херцеговина в бъдеще няма да може да функционира като държава членка. Господин Преда. Euh, non, j'avais entendu Schaffhauser. Аз чух Шафхаузер и вече се изпълних със страх. c'est bon. Écoutez, merci. Няма значение. Благодаря на всички изказали се. Трудно е всъщност да направя някакво обобщение, защото ние наистина доста работихме и на мен ми се струва, че миналата година като че ли всички искаха е, до някъде да оставим на страна целия дебат по политическата реформа и да говорим най-вече за социо-економическата реформа, тъй да се каже. Формула, която нашите приятели социалисти много обичат. И всъщност това доведе и до споразумението, задало архитектурата на конституционната уредба. Отдавна се говори, че в страната е необходимо да се осъществи и политически и конституционен напредък. Наистина се радвам, че социалистите промениха позицията си и приеха позоваването на тази формулировка. Аз ще използвам и аргументите на Ричард Хауит, които чухме току-що. В текста е достатъчно да има едно споменаване, аз ще използвам същия аргумент, когато в бъдеще преговарям с социалистите и искам да постигна нещо друго. Знаем, че социалистите, когато държат на нещо, решат да се повтори в текста многократно, но аз няма да забравя този довод. Разбира се, в този случай не опираме и до текст за избирателния закон. Но същинският проблем проистича от блокирането на всички тези усилия, както господин Пицола посочи. Имаме наистина пълен блокаж и всъщност се пилее време. Знаем, че има и успорване, съответно по уволненията, но в случая с Босна и Херцеговина ние би трябвало да проявим доверие. Те казват, че всъщност Става дума за един технически проблем за въпрос на тълкуване на Конституцията на Босна и Херцеговина, като не се нарушават економически интереси. Всъщност тази простичка формула ни връща към политика, която е отсветена етнически и мисля, че това е нещо забелязано и от комисията, както току-що чухме. За това, като говорим за нация в рамките на федерацията, то това ни връща наистина към етнически оцветения език. Това е, но аз, разбира се, ще изчакам гласуването утре с необходимото търпение, като наистина благодаря на колегите от всички политически групи за положените усилия по компромисите. Нека ви напомня, имаме 169 изменения. Ние об успяхме 115 от тях да ги включим в компромисни изменения, което не е никак лошо. Мистер Пленкович. Благодаря. Господин Пленкович против правилата поиска още веднъж думата. Благодаря. Искам само да направя коментар по този въпрос, който не е технически, а силно политически. Ще взема отношение по казаното от представителя на комисията. Разбира се, работим усилено за това Босна и Херцеговина да осъществи преход от Дейтън към Брюксел. Също като вас работим ежедневно. Кои бяха основните послания, отправени от комисар Хан днес в Сараево? Може би трябваше да кажете нещо по този въпрос, вместо да кажете, че формулировката съставляващи народности е остаряла. Тя не е остаряла, тъй като е закрепена в Конституцията. Наистина би ми се искало да дадете зелена светлина на съвета да започне с подготвителната работа. Вашият комисар значително допринесе за внасянето от страна на Босна и Херцеговина на официална молба за членство в Европейския съюз. Наистина искаме комисията да работи усилено за осъществяването на прехода от Дейтън към Брюксел, но трябва да се вземе предвид и равнопоставеността на всички съставляващи тази страна народности. Председателят, благодаря. Разбира се, трябва да надраснем Дейтън. Дейтън няма да допринесе за намирането на решение. Дейтънското споразумение бе достатъчно за слагането на край на военните действия, но то не е достатъчно за осъществяването на преход към бъдещето. В Босна и Херцеговина трябва да има достатъчно силни процеси на вътрешно ниво. В противен случай няма големи шансове за нейното членство. Това е повече от ясно. Не бива да будим неоснователни надежди. Страната няма да е готова за членство в Европейския съюз, ако преди това не реши принципните съществени проблеми, за които говорихме преди това. Виждаме пред какви проблеми се изправяме, ако не се решат определени проблеми преди присъединяването. Затова трябва да настояваме за решаването на проблемите сега. Нека направя един коментар по нещо, което прочетох преди малко. прочетох публикация, в която се говори за посещението на делегация на Европейския парламент на конференция по економическите въпроси през месец април на полуостров Крим. Не става дума за делегация на Европейския парламент, а за отделни членове на парламент. Те не могат да твърдят, че ще пребивават на полуостров Крим от името на Европейския парламент. Нека изясним това на страницата си в интернет. Благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка 6. Нова насочена към бъдещето новаторска стратегия за търговията и инвестициите. Никога не съм чувал за стратегия от миналото, която да е насочена към бъдещето. Няма логика в това. Няма логика в заглавието. Токия Саифи е наш докладчик по темата. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и за предварителните ви коментари. Всъщност това е политика, която е част от външната политика на Европейския съюз, свързана е с утвърждаване на нашите ценности. Това становище е свързано с стратегията в областта на международната търговия на Европейския съюз през бъдещите години. В този случай тя е плоти на политиката на Европейската служба за външна дейност. На първо място е необходимо да се напомни, че трябва да има последователност между европейските политики и търговската политика на ЕС – да се зачитат ценностите, защитавани от ЕС. На второ място е необходимо да се има предвид устойчивото развитие, опазването на околната среда, защитата на социалните права. Приветствам добрата координация между различните органи, които определят външната политика на Европейския съюз. Необходимо е да се работи повече по прозрачността. Има 65 изменения. Ние успяхме да съставим 14 компромисни изменения, които включват повечето от изразените идеи. Надявам се да получа подкрепата на политическите групи. Благодаря на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество. Ще ви слушам внимателно. Grazie, sostituisco il collega Benifei. Благодаря ви. Аз замествам колега. Ringraziare il lavoro della който няма как да се присъедини към нас днес. А, бих казал, че текстът е балансиран, той е добър. Ние приветстваме разглеждането на международната търговия като част от дипломацията и затвърждаването на основните права на човека. Европейският парламент би трябвало да има по-изявена роля в оценката на търговските споразумения, а комисията наистина трябва да проговаря далеч по-прозрачно. Ние сме предложили 9 изменения по конкретни точки. Правата на човека, например. Тук призоваваме да се обърне внимание на тяхната универсалност и неделимост. Необходимо е международните търговски споразумения, които сключва Европейския съюз, да включват и основен елемент права на човека. Също така, е необходимо да се обменя информация, да има по-добра координация от страна на комисията и накрая многостранното измерение. Необходимо е търговските ни политики да отговарят на програмата за устойчиво развитие до 2030 година. Освен това, през месец декември в рамките на преговорите от Доха също се стигна до споразумение и ние трябва да направим всичко възможно то да бъде изпълнено. Нашите изменения бяха включени, за това искам и да благодаря на колегата Саифи за проявения, проявеното разбиране и за нейната конструктивност. Ich habe einen Punkt von mir aus anzumerken. Das ist, glaube ich, bei den Kompromissen. Аз самият искам да взема отношение по компромисните предложения и по-конкретно компромисно изменение 13 износ на оръжие. Европейският парламент винаги е настоявал износът на оръжие да се урежда чрез задължителни норми, да не се правят изключения. Ние всъщност призоваваме за кодекс на поведението и контрол над продажбата на оръжие, така че нормите в Европейския съюз да бъдат правно обвързващи. Искаме това да се включи в компромис 13. Пак ще кажа нормите за износ на оръжие да бъдат задължителни, правно обвързващи. Може би докладчика ще ни каже дали би включил това в компромисните изменения. Благодаря. Никой друг не иска думата, госпожо Сайфи. Набързичко, господин председател. Аз ще помисля по вашето предложение. Малко сложна ми се струва тази тема, но ще помисля. Искам да благодаря на господин Панцери за добрата ни работа заедно по това предложение. Освен това, много от исканията на социалистите и демократите наистина бяха включени. Благодаря на всички. Благодаря. Закривам заседанието. Ще се видим утре.